hello, Okay, uh, shall we uh, start? Please take. Добре, ако обичате, нека да започнем. Моля, заемете местата си. Добър ден отново. Започваме заседанието на нашата комисия. Е, сутринта вече заседавахме и за днес, за следобед, имаме изслушване за общоамериканския механизъм за човешки е, права и след това ще проведем е, изслушване или по-скоро обмяна на мнения за положението в Алжир. По темата общо американски механизъм за човешки права се радвам много, че е, тук имаме отлични експерти, оратори с много различен опит е, по темата. Ще можем да научим за е, работата и за опита на този общо американски механизъм за човешки права. Много съжаляваме, че председателя на съда, на Общоамериканския съд за човешки права, прие покана да присъства, но а, после се оправда, че няма достатъчно време, което за нас не беше много убедително оправдание, защото в края на краищата това са важни неща, които дискутираме тук и няма нужда те да бъдат измествани от настрани. В Европейският парламент имаме желание да засилим нашата работа, включително и с регионални структури, не само на национално ниво. И ето това е един изключителен, изключителна възможност да направим именно това. Комисията по граждански права и Комисията по вътрешни дела често се занимават с подобни теми, но темата за защита на човешките права на регионално ниво е също много важна. Европейската конвенция за човешки права е много прогресивна стъпка. В момента някои страни, членки на Европейския съюз, всъщност затрудняват е, процеса на присъединяване на други страни. В нашия годишен доклад за човешките права призоваваме съветът на Европейския съюз и Европейската комисия да приоритетно да предприемат дейности в подкрепа на всички съдилища, ангажирани в защита на човешките права и да дадат максимална е, подкрепа на Общоамериканския съд е, за човешки права и също така да предприемат е, стъпки за създаване на съд за човешките права на страните в Азия и Тихоокеанския регион. Така че, е, действително, ние отреждаме изключително голямо значение на дейността на общоамериканския съд за човешки права, който се бори с безнаказаността, което е един от нашите основни приоритети. Имаме поканени е, гости, включително професионалисти, които се занимават с тази е, тематика, гости от е, Мексико и Гватемала. И бяхме, проведохме подобно изслушване и сме много благодарни на експертите и комисията, които разясниха своята политика. Европейския инструмент за демокрация и човешки права оказва финансова подкрепа на Общоамериканския съд и Комисията за чове... Общоамериканската комисия за човешки права. Сега искам да приветствам с добре дошли нашите гости, господин Сантьяго Кантрон, изпълнителен секретар на Общоамериканската комисия за човешки права. Той ще коментира настоящите предизвикателства, пред които е изправена комисията. Също господин Черибуга, който е виш служител, бивш служител на Общоамериканския съд за човешки права, в момента университетски преподавател той ще говори повече за проблемите на Общоамериканския съд. Сред нас е и госпожа Марта Иберодола. Тук е, е обясненията са написани на испански и мисля, че се затруднявам. Тя е. Тя работи за Копенхагенската инициатива и госпожа Химена Рейс от Международната федерация за човешки права. Те ще говорят по тематиката от гледна точка на НПО за човешки права case was judged by the court in September 2011 and he will focus on this case. Също ще чуем представянето на делото на господин Мендоса срещу Венецуела. Добре дошъл и на господин Герц, заместник директор на звеното за инструмент и политики за човешките права. Имаме представители на посолствата на Колумбия, Венецуела, Мексико. Помогнете ми, ако забравям да съобщя други гости, представители и на посолствата на Перу и Боливия. Много се радваме, че сте тук. И се надявам, че в процеса на дебат ще изслушаме първо експертите, след това ще дадем думата на депутатите, на представителите на службата за външна дейност на Европейския съюз. А ако дипломатическите представители искат да вземат думата, също ще могат да го направят. Има ограничения във времето за изказване от 3 минути. Тук присъства също и ръководителя на парламентарната делегация на Европейския парламент за Мексико. Сега давам думата на господин Кантон. Ако може, около 10 минути да говорите. Е, президента, е, и muchas gracias en su nombre a la invitación del, del Parlamento Europeo. Благодаря за отправената покана. Мисля, че регионалното сътрудничество между институции, които защитават човешките права, може да донесе само добро. Преди десетина години бе немислимо да има подобно сътрудничество. Различните международни органи и институции, които се занимаваха с тази тематика, имаха много малко връзки помежду си. Но в последното десетилетие отбелязахме съществен прогрес в това отношение. Общо, американската система, когато трябва да я представям а, в Европа, винаги ми се налага да представя и самата си, американска система – 1959 година бе създадена Общо Американската комисия за защита на човешките права. Горе-долу в Европа се случваше същото, в Европа обаче бе създаден съд за защита на човешките права. А в Америка се създадоха и съд и комисия по две е, съображения. Когато обсъждахме как да се структурира американската система, дали в този момент е необходимо да се създаде съд за човешки права, както е в Европа, без да има комисия и тогава, и сега продължава все още да се критикува факта, че се създадоха две различни институции. Но мисля, че това бе направено, защото Европейския съд за човешки права беше ясно, че за лято твърде много работа. Коми... Общоамериканската комисия има много функции, много правомощия, не се занимава с индивидуални искове. Комисията има и други задължения като и комисията и съда имат за цел да засилват е, изпълнението на правните разпоредби. Общо Американската комисия има няколко задачи. Първо, индивидуални искове, които петиции се подават пред комисията, около 1500 на година. Около 10% на година нараства броя на тези искове или петиции. Жалбите се обработват от комисията и тя излиза с препоръки. Ако държавата спази е, тези препоръки, нищо повече от това не следва. Ако не ги спази, вече случаят отива пред съда. процента на тези случаи, които стигат до, до съда е 1%. Значи ако от 1800 случаи или петиции стигнали до комисията, около 20 отиват до съда. 1%. В много от случаите се постигат споразумения, без да се прибягва до съдебна процедура. Също има искове и за защита на определени е, лица, които се чувстват за да застрашени. Примерно, омбудсман от някои от страните може да се обърне към комисията или държавен служител, който е заплашен от военни групировки, да речем. Комисията решава дали да се възприемат защитни мерки и се обръща към съответната държава с препоръка това да бъде направено около 60 до 70 е, такива е, защитни мерки или препоръки се приемат на година. По отношение на наблюдението на това какво се случва в страните. От 59-та година комисията е много активна в е, наблюдението на положението в отделните страни. Примерно имаше посещение в Аржентина по време на диктатурата, Чили по време на режима на Пиночет и комисията се изказа срещу сериозните нарушения на човешките права, т.е. Общоамериканската комисия беше първата, която всъщност повдигна тази тема. Тя беше тази, която направи разследване какво се случва с огромния брой изчезвания на хора, убийства и така нататък. Най-непосредствените случаи са това, което се случва след преврата в Хондурас. Ние също там следим какво се случва с спазването на човешките права. Всяка година комисията заседава нееднократно, получаваме информация от, гражданските, от гражданското общество за нарушаване на човешки права в целия регион. И на тези изслушвания ние не разглеждаме отделни случаи, по-скоро обсъждаме положението като цяло гражданското общество е основния канал на информация за комисията. На базата на тази информация ние решаваме дали да проведем посещение в съответните страни. Има и е, доклади за всяка отделна страна. След като направим е, посещение, ние изготвяме доклади и даваме конкретни препоръки за решаване на сериозните нарушения на човешки права, ако има такива. Също така при нас съществува и е, механизма на докладчици по 8 основни теми права на децата, местното на населението. 8 са темите – Тези докладчици също работят по кампании за набиране на информация и изготвят конкретни доклади. Виждам, че много мина напред във времето, затова по-накратко ще говоря. Първо, целта е да накараме страните членки да поемат своята отговорност, което не се случваше преди е, всяка държава има своите международни задължения. Е, примерно, е, когато бе обстрелвано израелското правителство в посолство в Аржентина, извинете, Аржентина трябваше да поеме съответното отговорност. Също в Салвадор се изготви изслушване за човешките права, и поеха отговорност за съответните нарушения. Президента пое отговорност за масови избивания в Салватор. Това бяха всичко случаи, които всъщност бяха разгледани от Общо Американския съд за човешки права. Тоест, дейността на съда е да е, се установят сериозни нарушения на човешките права и да се търси някакъв вид защита за жертвите. Комисията също може да настоява за конституционни промени в определени страни. В Чили се случи това за свободата на словото, е, в Конституцията имаше клаузи за цензура. Също бяха внесени изменения в военното законодателство в Аржентина, защото тя е последната страна, в която има отделно законодателство за военни съдилища. Също в е, Бразилия бе решен случай след намеса на съда е, за жени, жертви от домашно насилие. Тоест, е, много такива случаи се решават по механизма на общо американско сътрудничество. В Салвадор също имаше изменения за законодателство, свързано с отпускане на лекарства на болни от СПИН, също след намеса на съда. Имаше посещения в е, болници в страната и бе взето също решение по предварителна процедура на комисията за отношение е, към пациенти с е, душевни заболявания. Във всички случаи борбата с безнаказаността е наш основен е, приоритет в много от американските страни има подобни случаи от 1992 година, всъщност общо Американската комисия е единствения беше органа, който реши, че в едно дело между Аржентина и Уругвай е, има нарушение на човешки права и това е, бе старта на един цял процес по тази тематика, който до тогава не бе засяган въобще. Върховният съд в Аржентина реши да изправи представители на военните пред съд за нарушение на човешките права отново за 1992 година на базата на действия извършени, техни действия извършени в Перу. Защото тези лица бяха избили хиляди е, жители и си живееха свободно в своите страни. Благодарение на този процес започна вече да се търси наказателна отговорност от тези военни лица. Разбира се, все още има много предизвикателства, но аз ще спра до тук, за да мога да отговарям на въпросите ви. Много ви благодаря. Благодаря ви. и Поздравявам ви за успехите, които сте постигнали. В дискусията можете да ни изброите и част от предизвикателствата, за може Европейския парламент, Европейския съюз да ви подкрепят. Господин Ширипока, имате думата. 10 минути, ако обичате. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, empiezo agradeciendo por la invitación que se me ha... Благодаря. Ще започна с благодарности. Благодаря ви, че давате възможност за такава изява на такъв сериозен форум. Моя доклад е личен, т.е. аз не представлявам между Американския съд в този е, момент и структурата на моя доклад на първо място ще засегне проблемите при изпълняване на решенията на съда. На второ място ще направя предложение за това как Европа може да си сътрудничи с нас или пък да укрепи сътрудничеството си с ами- интерамериканската система и а, съда на тази система. Що се отнася до трудностите при изпълнение на съдебните решения, мога да констатирам, че 80% от решенията са изпълнени. Така че там няма проблеми. Що се отнася до различните no se desprenden mayores problemas. Sin embargo, en asuntos. No. Ако погледнем въпроси като разследванията на нарушенията правата на човека, гарантирането на справедливостта или пък проследяване на изчезнали убити които са черни страници от нашето минало, там няма добро изпълнение на разпоредбите. Не се изпълняват също така и съдебни решения, които изискват а, разходи от страна на държавния бюджет а, за изпълнение на съдебното решение, например, подсилване на национални институции или прокарване на ново законодателство. Има различни фактори, които всъщност допринасят за слабото изпълнение на тези решения. Мисля, че има проблем в организацията на американските държави. Участието в борда, в Генералната асамблея, Имаме нужда от по-голям ангажимент от страна на интерамериканските органи. Може би е, това може да бъде една сфера, в която да има сътрудничество между ЕС и интерамериканските органи. Държавите членки са тези, които трябва да гарантират изпълнението на съдебните решения и ще посоча част от причините, защо възникват проблеми с това изпълнение. Има държави, които отричат задължителния характер на съдебните решения. Съдът може да излезе с свои решения или постановления, но държавите членки могат да изискат така, щото те тези решения да могат да се обжалват пред национални съдилища. Това се случи, например, в Венецуела. Там решенията на Интерамериканския съд бяха преобърнати е, на възивна инстанция в самата държава. Имали сме такива случаи в Мексико. Мексиканският съд призна задължителния характер на решението на Интерамериканския съд и заяви, извинете, излезе с указания за това как местния съд, националния съд, да приложи това решение. След това грешното прилагане на принципа на разделението на властите. Държавите казват, че съдебните решения трябва да бъдат прилагани от изпълнителната власт. По този начин те отнемат е, от независимостта на съответните органи. Съдът търси изпълнение на своите решения на всички нива. Правата и законодателството трябва да да върват в една посока, но не е ясно кой за какво отговаря. Освен това, имаме проблеми и с националното законодателство. Някои държави, като например Перу, знаят как се прилага едно такова съдебно решение, но няма законодателна система, която да поеме решението, за да го изпълни. Това е проблем в федералните държави най-вече. Може да не е ясно, например, в определената федерална държава, кой за какво отговаря на федерално ниво и на нивата по-долу. Има много голяма административна тежест, административни пречки, бюрокрация, които пречат за изпълнение на съдебните решения или пък има някакви национални правила, които не дават достъп до определена документация, която да речем е притежание на Министерствата на вътрешните работи или на военните, защото може да става дума за предполагаеми престъпления, извършени от военни или полицаи. Освен това, трябва да разглеждаме и политическите сили в всяка една от държавите. Съдът нареди Чили да измени законодателството си за амнистия, но чилийския парламент не успя да постигне съгласие, което да даде възможност да изпълни решението на съда. Това е общият е, контекст, факторите, които затрудняват изпълнението на решенията. Има три големи категории. Първо, непознаване на интерамериканската система, политически проблеми и на трето място економически проблеми. Това са трите основни групи проблеми. Сега продължавам с втората част на изказването си, за да видим къде може Европа да ни е полезна. Първо, по отношение на непознаването на междуамериканската система, липсата на разпространяване на, позна... на информация. Например, Европа може да ни помогне с това. Може да се предостави финансиране на съда, който да организира семинари или пък да се предостави финансиране на НПО, за да може те да предприемат действия. Може да се предостави финансиране на обучения, организирани от правителството за държавни служители, или пък да има обмен между преподаватели от европейски и американски университети. Също така може да се дават средства за научни изследвания, за проучвания. Всички тези мерки ще направят така, че държавните служители, полицаите, съдиите, депутатите, администраторите, са запознати с системата и изпълняват решения на международни съдилища, като Интерамериканския съд. Ако те изобщо не знаят, че има такова решение на съда и не знаят, че международното право ги задължава да изпълнят такова решение, те няма как да го направят. Преминава към економическите трудности. американската система и съда и комисията нямат достатъчно ресурси за изпълняване на задълженията си. Смятам, че Европа може да подпомогне системата, да предостави средства и на комисията, и на съда, средства заделени за конкретни инициативи. Например, наскоро съда създаде един фонд за жертвите. Този фонд може да бъде използван за да се помогне на онези жертви, които не разполагат с достатъчно финанси, за да участват на ниво комисия или съд. По този начин свидетелите по-лесно ще могат да участват в процеса или пък ще им се даде възможност да, да дадат показания в писмен вид. Изслушванията на съда също са важни, за там трябват средства. Различните мисии за установяване на фактите също имат нужда от финансиране. А, съвсем набързо ще премина към политическите трудности вида сътрудничество, което може да бъде предприето, за да се преодолеят политическите проблеми. Ето това, което се случва днес, е една отлична възможност, един форум за дебати, за да се разберем, за да опознаем системите си. Ситуацията в Мексико Европейския съюз може да ни помогне там, за да има повече диалог между Европа и държавите от двата американски континента. Искаме дебати на изпълнително ниво между министрите на външните работи и посланниците, но искаме да си говорят и нашите съдилища, националните съдилища, защото изпълнителната власт може би иска да изпълнява съдебни решения, но законодателните органи, публичната администрация също трябва да го правят. Държавата не е само изпълнителната власт или президента. Има и други участници. Мисля, че използвах времето си. Благодаря ви. Thank you very much. Thank... Благодаря ви много. Благодаря за изключително прецизните предложения за парламента. Сега думата давам на госпожа Марта Ибиеро. Тора и мисля, че съвместно със своята колега ще ни представите темата. Добър ден, госпожо председател. Аз съм Марта Виеро. Работя в Копенхагенската инициатива за Централна Америка и Мексико. В нея работят заедно а, неправителствени организации от Европа и Централна Америка и Мексико. Над 20 години опит имам и през тези години ние сме свидетели на това, че има тежки а, нарушения на правата на човека. Много са причините. Една от тях е безнаказаността. Също така липсата на намеса от страна на институциите, неравнопоставеността и социалното изключване. На този фон общоамериканската система, която е независима, се умява да осигури на потърпевшите от нарушението на правата на човека възможност за достъп до правосъдие. В много случаи тя се оказва и единственото средство, на което могат да разчитат потърпевшите. Сътрудничеството, политическият диалог, въобще външната а, политика са възможност за закрила на правата на човека и един от най-резултатните начини – за да стане това, трябва да се изпълняват решенията, които вземат двата основни органа в системата комисията и съда. държавите следва да изпълняват тези решения. Ако това стане, това ще е най-важната стъпка за защита на правата на човека в региона, утвърждаване на правовата държава и сътрудничеството и интеграцията не само економическата, но и социалната такава. Преждеговорившите дадоха примери за правомощията на тези два органа. Искаме също да дадем някои примери, дела, които сме следили и те онагледяват ефективността на системата. Също така доказват, че тя има способността да се намесва по спорни случаи. Дио Кампо Кардинеро, делото срещу Мексико, което бе дело за дискриминация, доведе до това, че бе ограничено насилието и съответно нарушаването на правата на човека. Като имаме предвид решението, което бе постановено, бе и резолюция, с която излезе Европейския парламент срещу нарушаването на правата на жените в Америка. Тази резолюция всъщност бе използвана като част от доказателствения материал по време на съдебния процес. След като излезе с това постановление съда, госпожа Аштън, представителят на Европейския съюз, отправи похвала към работата на Общоамериканската комисия. Както каза представителя на Общоамериканската комисия. Те са разглеждали индивидуални случаи, могат да правят проверка и на цели системи. Проверявали се положението с правата през 2009 година в Хондурас, в южната част на Хондурас, в района Бахас. 42 селени там са били убити а, след конфликт. Комисията в този случай изрази загриженост за погазването на правата на човека в този регион. Убийствата на земеделските стопани в този район бяха преустановени след това. За съжаление обаче през почивните дни беше убит един от ръководителите на движението в този район, въпреки че има спад на убийствата. Системата има и други правомощи да изготвя годишни доклади. Изключително важно е за нас това, като имаме предвид и преврата в Хондурас. Те тогава изведоха на преден план а, погазването на правата на човека. А, в случаите, които включваха стотици хора. Когато говорим за превентивната дейност, през май месец предходната година комисията призова хондураското правителство да не погазва правата на 18 представители на местното население. говоря за Гватамала в случая. Комисията наскоро също така трябваше да се намеси, за да осигури а, достъп на местното население до водоисточници, тъй като те са били замърсени поради економическа дейност. Мога да дам и други примери, но няма време. Това, което искам да кажа е, че е изключително важно за пострадалите общоамериканската система а, да се намесва в техните случаи, да постъпват сигнали, за да могат да бъдат защитени правата на пострадалите и а, съответните държави да предприемат мерки. Благодарни сме и на съвета, и на комисията за оказане за подкрепа. Те трябва да засилят тази подкрепа за работата на общоамериканската система. Това може да се случи на различни нива, чрез сътрудничество и политически диалог от една страна, като сътрудничеството може да разчита на целия инструментариум, с който разполага Европейския съюз, като например Европейския инструмент за демокрация и на всяко равнище регионално, подрегионално, по линия на двустранните отношения могат да се предприемат е, стъпки, делегациите също могат да изиграят своята роля, също така и посолствата на страните членки, за да влизат в диалог с различни организации. Провежда се диалог и по конкретни случаи на нарушаване на правата на е, човека, за да могат решенията, които взима общоамериканската система, да бъдат привеждани в изпълнение. Има комисии, има делегации, работни посещения, които се превръщат в чудесна възможност за подновяване на диалога между Европейския парламент и насрещната страна, за да може да се настоява за изпълняване решенията, взети от общоамериканската система или механизма за правата на човека. Бихме искали да се а, увеличи размера на финансиране, да се осведоми гражданското общество, за да разполага то с по-добри средства, за да се включва в съдопроизводството, да присъства на заседанията на съда и на комисията и да се осъществява последващ контрол. Когато няма такъв контрол, осъществяван от гражданското общество по изпълнението на решенията, много често те биват пренебрегвани. трябва да се обръща голямо внимание на прилагането, на изпълнението на решенията, каква е практиката, каква е съдебната практика. И тук съм напълно съгласна с господин Кантон, че трябва да има надлежно прилагане на решенията на комисията и на съда. Много са начините това да бъде правено, но ще повторя казаното от господин Чирибога за разследването на случаи на нарушаване на правата. Виновните трябва да бъдат подведени под отговорност и да се гарантира, че са на лице възможности а, за защита на правата и за укрепване в цялост на съдебната система и работата на съда и на комисията. Пострадалите по такива дела са сред най-уязвимите слоеве сред населението. За тях е много трудно да се включват в производството. И на последно място се присъединявам към всички онези, които благодариха на Европейския парламент за това, че и организираха подобно изслушване. То е първо а, свързано с общоамериканския механизъм за правата на човека, за което ви благодаря. Да, благодаря ви много за добрите препоръки, които отправихте към нас. Тук пише, че ще си споделите 10 минути, ви ги изчерпахте. Аз ще бъда много кратка, казва госта. А, моля ви, бъдете кратки. Ем... Само 5 минути. Международната федерация за човешки права има 43 институции членки от Америка и много други от други страни на света. Аз искам да благодаря за сътрудничеството с европейските институции, специално с Европейския парламент. Както вече каза моята колега, трябва да подчертая, че е изключително важно да се продължи системата за, на финансова подкрепа за общоамериканския механизъм, но много важно е да има и политическа подкрепа. И искам да сложа акцент именно на този момент. Напоследък бяха констатирани инциденти, бяха, беше поставен под въпрос и самото съществуване на общо американския механизъм от някои страни. Бе създадена една специална работна група, която да огледа работата на Общоамериканската комисия и да се помисли как може да се подсили нейната работа в Организацията на американските страни. Хората имат и своите мнения за статута на комисията. Въпросът беше да се посили цялата система. Според нас предложенията всъщност обаче ще отслабят тази система. В последните месеци немалко страни критикуваха много общоамериканската система за човешки права реакцията на някои решения на съда за Екватор, Перу и Колумбия предизвикаха несъразмерни реакции. От 2001 година Общо Американската комисия е приела предпазни мерки или решения за такива мерки за един казус за защита на местното население в Бразилия при изграждането на определени индустриални обекти бе искано прекратяване на строителството и провеждане на консултации с местното население. Също така бяха проведени консултации с екологични организации. Е, правителството на Дилма Русев в момента заплашва да оттегли подкрепата си за общоамериканския механизъм и отказва да назначи е, бразилски член в Комисията за човешки права. Това ще е сериозна пречка, също така и ще наруши независимостта на Общоамериканската комисия. През 90-те години е, тази комисия бе подложена на подобен натиск, защото имаше страни, които се противопоставяха на нейни решения и препоръки. Това се отнасяше особено за времето на, демократични, на прехода към демокрация през 90-те години. Според нас използването на природни ресурси също ще е извор на напрежение в Латинска Америка, но не смятаме, че това може да бъде основание за реакциите на Бразилия в момента. Много е важно един регионален партньор, какъвто е Европейският съюз, да подкрепи необходимостта общо американския механизъм да бъде независим двете му институции. Европейския парламент, съвета трябва да подкрепят защитниците на човешки права и омбудсманите, които работят по тази система, защото това е системата, която дава правосъдие на жертвите на нарушенията на човешки права. Президента на Колумбия е, наруши едно свое обещание по отношение на едно решение за асоциация на юридически лица. Обвини ги, че техните действия нарушават е, репутацията на общоамериканския механизъм. Е, започна да се говори за корупция. Всъщност тази организация бе повдигнала въпроса за корупция и за едно масово избиване е, през 2006 е, година. Съдът е, излезе с решение, в което осъждаше войниците, изпълнили тези масови избивания. Е, факт е, че може би една от жертвите, която свидетелства на този съвет, е, е, на този съд, на този процес, вероятно е дала лъжливи свидетелски показания, но независимо от това, не може да се поставя под съмнение възможността на механизма да защитава жертви, на незаконни убивания и насилие. Започна да се говори, че съдът има неправомерна практика при е, решаването на това, кои са жертвите. А доколкото съда няма средства да извършва разследвания на място, в този случай той бе разчитал на информация в, е, от е, колумбийския колумбийското правителство и действително тази информация не беше точна. que se encontraron en el DAS, el, la agencia de inteligencia. Eh... В случая с едно друго дело, в документите се казва, че секретните служби на Колумбия са заявили, че е, този, това дело може да бъде използвано като претекст за атака срещу представители на неправителствените организации. Това съществува като формулировка в реален документ. И искаме да обърнем внимание и на, този, на това явление. Така че изключително е важно да имаме политическа подкрепа от вас, и в заключение работната група, която обсъжда евентуалните промени в общо американския механизъм в съда и в комисията, има заседание днес. Тя ще излезе с препоръки и се надяваме, че тези препоръки няма да дадат нов повод за тежненията за отслабване на мощта на този механизъм. Ние просто смятаме, че трябва да има защита за гражданите, трябва да се предприемат действия, трябва да може да има възможност да се извършват разследвания и да има съдебен процес – може би Европейския парламент може да приеме резолюция в подкрепа на Общоамериканския съвет и защитниците на човешки права. Благодаря за двете дела, които ни описахте. Идеята явно е да се подсили независимостта на съда. Ние в Европа разбираме това, защото ако разгледаме как Европейския съд за правата на човека бива заплашван от някои държави, механизмът ни е ясен. Ще обмислим какво да правим с резултатите от нашето изслушване. Господин Фалкон има думата. Господин Леополдо Лупес от Венецуела. Той ще говори за един казус, разглеждан от Интерамериканския съд. Благодаря. Ще започна представянето си. Ето, в самото начало започна с благодарности. Искам да благодаря на Леополдо Лопес, защото Комисията за правата на човека на парламента поднови този обмен на становища между Европа и интерамериканските институции, точно с това дело. Искам да ви припомня, че вчера Леополдо Лопес. и неговата политическа група предоставиха своята подкрепа на една особена кандидатура Леополдо Лопес в този момент излиза от президентското състезание, така да кажем. Това, разбира се, не е важно. За какво говорим? Говорим за защита. Защита на политическите права. Едно от правата. И то е правото на вод. Правото да бъдеш избиран, т.е. пасивен вод. Много е важно да може човек да упражнява и това си право да се кандидатира и да бъде избиран. В Венецуела има много проблеми. Особено срещат проблеми у нези, които са против а, господин Чавес. През 2008 година както се случва на много хора, които работят в правителството на Чавес, исках да стана кмет на един град. Това е една наистина висока длъжност, казва той. Попред, пречат му, не може да се кандидатства, да, да, да се кандидатира и след това да бъде избран, защото Всичко върви срещу него. Административно наказание му е наложено и за това не може да се кандидатира. Като това наказание, тази санкция му се налага от неадминистративна организация. Тоест, това е нарушение на Конституцията, както и интерамериканската харта за правата на човека. Политическите права не могат да бъдат ограничавани с санкции. Когато някой а, е осъден, това вече е нещо друго. Човешките права на господин Лопес са нарушени. Това е едно политическо право, което трябва да е гарантирано. Това е записано в демократичната харта на Америките. Господин Лопес, съответно, се обръща към комисията, представя своята молба на Интерамериканската комисия по правата на човека. Комисията по правата на човека анализира темата и стига до заключението, че по този случай наистина има нарушение правата на човека. Нарушено е правото да се кандидатира за избираем пост. Е, Интерамериканската комисия завежда дело срещу венецуелското правителство. Поради това нарушение на правата на господин Лопес. Както можете да очаквате, решението на Интерамериканския съд е в полза на господин Лопес, защото разпоредбите на Конвенцията за правата на човека са нарушени. Съдебното решение постановява венецуелското правителство да признае международната си отговорности, да признава международните си отговорности и правителството трябва да направи така, че изборните власти не могат да предприемат мерки, които да пречат на което и да е лице да се кандидатира за избираема длъжност. Това, разбира се, е важно за всички граждани на Венецуела, не само за господин Лопес. Всеки един гражданин при такива обстоятелства. Тоест, ако на някой бъде отнето правото да се кандидатира, за който и да е избираем пост от венецуелското правителство. Интерамериканският съд призова венецуелското правителство да премахне всички пречки пред господин Лопес и неговото кандидатиране. Освен това, всички текстове, които налагат а, такива санкции, които пречат на лицата да се кандидатират, трябва да бъдат премахнати и законодателството да отговаря на Интерамериканската конвенция за правата на човека, защото в тази конвенция е записано такова нещо. Е, Венецуелските власти бяха против, и то яростно против решението на този съд. И Венецуелския върховен съд заяви, че решението на Интерамериканския съд не може да бъде изпълнено. Те цитираха реакционерски критерии, изобщо неща от миналото, говореше се за суверенитет. Казва се, че решението на съда е някаква либерална идея жима. Ето ви е един отказ да се изпълни решение на Интерамериканския съд. Но тъй като се задават избори в Венецуела, и то президентски такива през 2012 година, както и през 2013 година избори е, за останалата част от избраемите длъжности и граждани, които са в същата ситуация като господин Лопес, т.е. искат да се кандидатират, станаха свидетели на това, как а, е, венецуелското правителство изведнъж започна да се съгласява с решението на Интерамериканския съд, защото Централната избирателна комисия махна от разпоредбите един такъв текст, при който лице не може да се кандидатира при наложени определени санкции срещу него. Дали това наистина е така, не е ясно, защото като че ли пак се мери с два аршина. Господин Лопес и други, при едни и същи обстоятелства, не могат да упражнят правата си. И затова властите казват, че това е някакво административно наказание, което а, един вид действа като пречка пред кандидатиране за изборна длъжност. Така че на практика венецуелските власти продължават да не изпълняват решението на съда. Как стоят нещата днес? По административен начин се възпират хората от кандидатиране и ние трябва да се борим срещу това. В този момент в Европейската комисия или под комисията по правата на човека в Европейския парламент, трябва да се направи така, че да се изпълнява решението на Интерамериканския съд. Европейските инстанции би трябвало по някакъв начин да излязат с резолюции или аз не знае точно с какъв акт и в тази резолюция да заявят а, а, ясното си становище, че едно лице може да бъде избирано, ако има административна санкция срещу него. Защото от една страна има административни наказания, от друга страна се говори за политически наказания. Европейския парламент трябва ясно да отхвърли тази възможност. Според мен това би било един голям принос от страна на Европа за защита правата на човека на двете Америки. Thank you, uh, Mr. Falcon, to, uh, explaining on the... Благодаря за това, че ни обяснихме колко трудно е в Венецуела да се прилагат решенията на национално равнище с конкретни случаи. Чухме за случаи от Колумбия и Бразилия за да знаем как да се осъществява последващ надзор. Сега искам да помоля следващите да изчакат малко, защото някои от депутатите разбрахме, че ще се наложи да напуснат по-рано. Ако ни разрешите да преминем първо към въпросите и ще ви дам думата малко по-късно. Благодаря, госпожо председател. Изслушванията като днешното са изключително важни, за да има яснота за системата в Америките. Ние имаме известни съмнения относно това как работят механизмите в други части на света, механизмите за правата на човека. И е хубаво да знаем дали държавите в съответните региони приемат решенията на органите по, във връзка с нарушение на правата на човека. Чухме за случаи в Аржентина, Чили. Там различни решения за амнистия <clears throat> не са били спазани. И е Важно за пострадалите да знаят, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност и ще има справедливост, защото все пак става дума за човешко достоинство. Някои от преждеговорившите споменаха за постановяване на решения срещу виновните, говориха за прилагането на съдебните решения. Чухме, че има различни равнища, на които могат да бъдат прилагани тези решения. Какви са отговорностите на държавите членки, когато става дума за изпълнение на подобни решения. Разбираме, че в някои от държавите решенията, взети от огрените по механизмите за права на човека не спазва тези решения. Аз съм бил, била в делегацията до Мексико, често съм посещавала тази държава, срещала съм се с пострадали, докладчик съм в парламента по директивата за подпомагане на жертвите. Затова искам да подкрепя казаното от някои от докладчиците тук Мексико е по ангажименти да спазва правата на човека и решения в тази област. Остава обаче много несвършена работа. Бихме желали да има по-тясно сътрудничество с Мексико. Ние сме били в Хуарес, там се срещнах с лица, които са натоварени с осигуряване за крила на пострадалите. Срещала съм се и с пострадалите. Мексико и мексиканското правителство поема отговорност в някои от тези случаи. Бе казано нещо и за значението на диалога, размяната на мнения. Аз заставам зад правата на пострадалите. Необходимо е да има редовен обмен на доклади, на посещения би трябвало да поддържаме връзки и контакти с тези държави, а не да се срещаме еднократно и делегациите еднократно да ги посещават. Би трябвало да има периодичен контакт с тях. Трябва да има достатъчно институционален капацитет в тези държави. В нашия доклад аз обръщам особено внимание на този пункт Онези държави, които не си сътрудничат с различните органи в общоамериканската система, би трябва да бъдат притиснати това да направят. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на литовски. Noriu prisidėti prie kolegės Terezos Jimenez Бих желала, уважаеми колеги, да се присъединя към госпожа Хименес и това, което тя каза. Ние се радваме, че това изслушване се провежда днес. Вие вероятно знаете за делегацията на подкомисията, която миналата година посети Мексико и Хондурас. I can Ja, alright. Aš pirmiausiai noriu prisidėti prie Terezos Jimenez. На първо място, повтарям казаното, присъединявам се към госпожа Хименес а, за изказаното удовлетворение от провеждането на изслушването. През май месец миналата година делегация на подкомисията посети Хондурас. Е, господин Кантон, вие споменахте Хондурас. Моля ви да направите оценка на положението с правата на човека в Хондурас. Ясно си спомням нашите срещи в тази страна и срещата с министра, който отговаря за правата на човека, господин Пинеда. Той спомена проблема с статуса на съдиите в държавата – съдии, които не подкрепят промените в правителството, всъщност са били освободени от длъжност. Вие знаете ли нещо за това и комисията излязла ли е с някакво решение или препоръка? Особено се радвам, че господин Санчес е тук с нас. Ние знаем за случая с господин Лопес. Днес искахме да го видим, но по ред причини изслушването се провежда само в този ден. Вчера Венецуалското посолство изпрати обяснение защо решението на Съда по правата на човека не се изпълнява. И бе споменато също, че това решение не може да бъде приведено в изпълнение. Затова кажете ни, моля, тъй като вие представлявате комисията, как ще реагирате на изявлението на една страна, която твърди, че решението на комисията не може да бъде приведено в изпълнение. Какво може да бъде предприятел в такъв случай? Последен коментар ще направя, това не е въпрос. Ние следим целия район и виждаме, че има огромни разлики между държавите. Били сме в Мексико е, с делегация. Там проведохме няколко случаи и разбрахме за решения на съда и препоръки на комисията, които макар и трудно се изпълняват в някои други случаи има държави, които твърдят, че тези решения няма да бъдат приведени в изпълнение. Както казах по-рано, в този регион има огромни различия между страните. Ако нашата подкомисия предложи някакъв документ, е, подготвен в е, парламента, би било доста полезно. Благодаря. Дрекине, now it's Mr. Благодаря на госпожа Андрекини. Господин Майер. Благодаря. Действително, изключително важно е да се използват е, инструментите, които, с които разполагаме в Европа, политически диалог, е, сътрудничество, Юронец, защитата на жертвите на престъпления, нарушаване на човешките права е изключително важно. Знаете, че е, ще има едно дело в Испания, където човекът, който е завел делото, ще води сам и обвинението. Той всъщност завежда дело за престъпленията на Франко. В е, Аржентина трябва да се направи всичко възможно, за да се подсили е, механизма за правораздаване. Всичко, което направите, ще е добре. Доколкото разбирам, всичко зависи и от е, Организацията на Американските държави. Сега чувам, че ще има нова структура, която ще включи и щатите. Как, как си представяте тази интерамериканска система в новия контекст? Какво може да се направи за това и ние да сътрудничим. Как новата система ще се впише в старата? Сред многото жертви на насилие и измъчване сред изчезналите лица, вие говорихте за Венецуела – края на кращата това са абсолютно шокиращи примери за нарушаване и на политически права. Какво бихте казали за убийствата, за превратите, за изчезналите? Въпросът ми към първият оратор е в е, Хондурас е, вие се опитвате да установите кой за какво е отговорен. Може ли да ни дадете известни подробности? Де е, сеньор Санче Фалкон. Bueno, mire usted, eh, en, en Venezuela, que yo... И господин Санчес Фалкон е скоментирано в Венецуела, доколкото знам, 600 души, е, на 600 души им е било забранено да, се кандидатства, да кандидатства за държавни длъжности и само 47% от е, тези от тази бройка са хора, които са били е, привърженици на опозицията. Останалите са членове на управляващата партия. Господин Лопес Мендоза всъщност е извършил определени действия, подкрепил е преврата, нали така? Той реално е тези, които са е обявил за преврат. И поради тази причина е бил лишен от правата си. Освен това, доколкото знам, там се повдига въпрос и за присвояване на средства от същото лице и от една компания и от в последствие, което е бил кмет от общинските власти. Така че подобни случаи за на измами и присвоявания трябва също да бъдат разгледани от тази система. Вие Знаете по-добре от мен какво се случва с опозицията в е, Венецуела. Те не работят е, в сътрудничество и но те имат всички политически права. Могат да гласуват и могат да се кандидатират. Сега казвате, че съдебното решение не се прилага, но реално това лице може да се кандидатира в изборите, ако желае. Така че в е, този конкретен случай ми се струва, че не става дума за нарушени политически права. Той може да се кандидатира, Сега, дали ще бъде избран, това е друг въпрос, но доколкото разбирам, той няма да си постави кандидатурата, така че няма да бъде избран. Освен това, мисля, че най-важното е, е ние да използваме европейски инструменти с е, политическия диалог, с сътрудничество, е, с, асамблеята за дебат с, с, с страните от е, Латинска Америка, за да подсилим тези инструменти, които да осигуряват подходяща защита на жертвите. Благодаря. Сега няколко заявки за участие, е, изказвания имам. Темата е много интересна и ние можем да говорим най-малко до 5 часа. Имайте предвид обаче, че все пак времето ни е ограничено. Господин Обиес. Съвсем на кратко, госпожо председател. Първо, Изключително ми бе интересно да изслушам ораторите – те дадоха много полезна информация. Особено по разясняването на системата, трудностите, от политически или от чисто логистичен характер. А комисията, под комисията за човешки права и парламента като цяло, ако мога да говоря от тяхно име, Смятам, че огромното мнозинство ще бъде за засилване на сътрудничеството с този механизъм. Искам да ко... коментирам нещо казано от госпожа Химена Реяс. Тя описа един случай в Колумбия за асоциация на юридически лица и аз искам да коментирам. Тази асоциация не само е получавала заплахи и това не може, няма какво да се коментира, но считам, че този случай е симптоматичен по принцип за Цялата стратегия за опитите за повлияване, за оказване на влияние върху общественото мнение в тази страна. Може ли да коментирате именно това? Благодаря, господин Кортес, председател на делегацията. аре también una intervención muy breve porque... Благодаря. И аз ще бъда съвсем кратък, тъй като колегите вече споменаха част от въпросите. Присъединявам се към колегата от делегацията за сътрудничество с Мексико, Хименес Бетерил, която говори, който говори за жертвите. също и доктор Чилипока каза нещо, което бе много важно. Ролята, която можем да играем на ниво европейски законодатели – в различните държави, за да създадем един такъв добър диалог. Трябва да кажа, че на ниво смесена парламентарна комисия, от която аз съм част, а тя е за сътрудничество с Мексико, работим точно по този въпрос. На последното заседание имаше точно такъв диалог с колегите от Мексико. Искам да благодаря на тази подкомисия. Когато бяха представени заключенията, след едно посещение в Мексико и Централна Америка успяхме да участваме наистина много активно в този диалог. Миналия месец в нашата делегация за сътрудничество с Мексико проведахме един диалог за ситуацията и правата на човека в Мексико. Наистина много задълбочен бе разговора около а, тази ситуация и затова искам да се възползвам от тази възможност за да поискам също така от другите делегации становището им за опазването на правата на човека във всички тези държави, за които говорим тук. Благодаря. Има двама посланици, които са поискали думата. Благодаря ви, но искам да припомня и на двама ви, че имате по три минути. Първо, посланик Гарсия от Венецуела. Започвам. Благодаря ви. Много съжалявам, че трябва да открадна малко от времето ви, за да говоря за казуса Лопес. Е, дискусията беше много интересна. Едно от предизвикателствата на институциите, които опазват правата на човека в цял свят, и го казвам а, съвсем общо, е това, че много често те биват използвани за борба срещу прогресивните правителства в Латинска Америка. Точно това видяхме и днес тук.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 Има тук а, лица, изпратени от него в Европейския парламент, за да манипулират действите, да се възползват от а, фактите, да лъжат, да представят а, господин Лопес като жертва. Жертва на една наложена възбрана. През 2002 година господин Лопес участва в един държавен преврат, организиран от фашистски групи, паравоенизирани групи за да преобърнат едно легитимно избрано правителство в Венецуела, като нарушават правата на човека на тези министри и на това правителство. Господин Лопес след това попадна под обща амнистия, която бе дадена от правителството на амнистия и какво прави той, е, вместо да допринесе за едно добро положение на страната, едно вътрешно равновесие, той прави точно обратното. Както виждате, е, господин Лопес днес е участвал на политическо ниво. Той е, е ръководител на политическа партия кандидатирал се на изборите на опозицията, след това обаче е оттеглил своята кандидатура. Тоест, ние наистина силно критикуваме такъв тип презентации, такъв тип представяне на фактите, които не дават гледната точка на всички страни. Аз съм много пристрастни. Каза се, че това решение не може да бъде изпълнено. Не е вярно. Това лице е, упражнява всичките си политически права, а решението на съда не може да нарушава конституцията на нашата страна. Така че в случая става дума за конкретни случаи, конкретни а, факти, затова щеше да е по-добре да говорят експерти, а не ние. Ние не можем обаче да приемем да се представят лица като жертви, когато същите тези лица всъщност носят отговорност за изключително сериозни простъпки. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Само ще подчертая, че тук ние споменахме различни държави. Малко по-прогресивни по вашето тълкование. Ние няма намерение да се борим срещу прогресивните правителства в Латинска Америка, защото и на европейско равнище Имаме случаи, в които съда постановява решение, съда за правата на човека. Сега ще дам думата на колумбийския посланник, господин Ривера. Имате три минути също. Благодаря, госпожо председател много уважаеми членове на подкомисията. За мен е чест да взема думата за конкретния случай в Колумбия, който беше спомен. След решението на Общоамериканския съд през 2005 година бяха договорени обещетения за пострадалите от срамното клане, извършено в Колумбия. Семействата на пострадалите ще получат съответните обещетения. Прилагането на това решение на съда, който е един независим орган, в Колумбия ние също имаме и местни съдилища. В последствие бе решено Густаво Родригес, Ого Фернандо и следните. които са признати за пострадали, няма всъщност да получат такъв статус. хода на разследването местните власти установиха фактите и обстоятелства. На 23 ноември беше проведено едно заседание. Необходимата информация беше предоставена и решението на първоинстанционния съд бе отхвърлено. Разбира се, това породи скандала в Колумбия. Правителството на Колумбия и общоамериканския механизъм сметна, че има нарушение права. Затова помислихме какви са начините да бъде възстановено правосъдието. влязохме в, в връзка с, с общоамериканския механизъм за правата на човека, защото сметнахме, че това би накърнило доверието в общоамериканската система за закрива на правата. Работихме съвместно с, с системата добросъвестно а, за да бъде предприето необходимото а, за преодоляване на проблемите създадени от решението на съда, местния съд и отнемане на статуса на жертви на въпросните лица, за да могат да бъдат изплатени обещетения на пострадалите. Според мен е важно още веднъж да заявим нашата политическа воля и подкрепата на колумбийското правителство за работата, вършена от общоамериканската система за закрила на правата на човека в Латинска Америка. Имаме искане от господин Менка да вземе думата. Той представлява посолството на Мексико gobierno de México a través de su misión en Bruselas desea agradecer мексиканското правителство се ли е para participar иска да ви благодари за възможността да участваме в тази обмяна на мнения по толкова важната тема, с която се занимава вашата подкомисия. За съжаление, нашият посланник не можа да присъства, но ме помоли да изкажа нашият ангажимент към общо американската система за защита на човешките права. Ние сме готови да работим за засилването на този механизъм и искам да упомена два примера, които посочват и подкрепят именно това наше намерение. Действията и решението в решенията взети в Мексико за обучение на нашите съдии, които да работят с решенията на Общоамериканския съд, са именно примери за готовността ни за сътрудничество. Ние считаме, че това е изключително важен механизъм за опазване на човешките права и ви благодарим за вашата подкрепа. Председателката, нека да чуем сега изказването на господин Герц от Европейската служба за външна дейност. Благодаря. Благодаря за толкова интересния дебат. Много съжаляваме, че нямаме достатъчно време, защото темата напълно си заслужава. Шест неща трябва да кажа за 5 минути. Първо, колко високо цени Европейския съюз външния контрол от независими институции. Било то на регионално ниво или на национално или на наднационално. Затова подкрепяме системата, която дискутираме. Освен това, освен нашата принципа на подкрепа, ние оказваме и конкретна помощ. Действително, това са две системи заедно с европейската, които са се родили едновременно и се развиват паралелно. За това приветстваме всеки всяка форма на сътрудничество и обмен между европейската система и още американската система за подкрепа на човешките права. права. Също така сме за това да се създаде и африканска система и азиатска подобна. Ние сме оказвали подкрепа по различни начини с политически диалог, с конкретен диалог с страни като Мексико и Колумбия. Току-що чухме техните посланници, изявления, включително на госпожа Аштън и е, други форми на сътрудничество. Действително, изключително важно е да могат да се изпълняват решенията на съда и препоръките на комисията. Разбираме, че е трудно да се направи това, разбираме, че всяка страна има своето, своите особености, зависим Наясно сме колко е трудно да се е, предприемат налагат тези мерки. Е, подобен опит имаме и в Европейския съюз. Чухме основните проблеми, изложени тук от ораторите по конкретно дело, чухме отговорите на представители на посолството и Действително сме изключително обезпокоени, когато е, интерпретацията на разпоредбите поставя под въпрос е, интегритета и независимостта на съдилищата. Това ни притеснява, защото една подобна регионална система за защита на човешките права не бива да бъде подронвана. Именно в такива моменти, когато това се случва, ние сме изключително обезпокоени. Четвърто, е, гражданското общество в Латинска Америка и въобще в Америка е изключително активно в подкрепата си на общоамериканския механизъм, е, както за информация, така и за разпространяване на идеи, за изпълняване на решенията, така че е, ние трябва да подкрепяме всички, е, ние ги подкрепяме в форми на политически е, диалог, включително и през инструмента за демокрация и човешки права. И пето, финансовите средства. Ние координираме дейността си с други инструменти, но в края на кращата – Естествено, страните членки на този механизъм са тези, които имат отговорността да го финансират. От 2005 година Европейският съюз също разработва конкретни проекти за изграждане на капацитет, за предоставянето на докладчици по конкретните теми и така нататък. Ние ще продължим да работим, като призоваваме и комисията и, и съда в общоамериканския механизъм да търсят конкретни е, начини за сътрудничество. И шесто и последно, въпроса за политическия диалог – Комисията излезе с меморандум за разбирателство. През 2008 година имахме много важна среща. В 2007 година започна политическия диалог, където поменахме, че изрично очакваме да започне диалог и по въпроса за демокрацията и човешките права. ние ще направим преглед на сътрудничеството между Европейския съюз и Организацията за, на американските страни и ще отделим и специално време на въпроса за човешките права. Председателката, благодаря. Много добри, е, добра информация ни дадохте. Добре е, че службата за външна дейност подкрепя тази дейност. uh... Доколкото разбирам, не ни остава много време, останаха много въпроси без отговори, не можем да се займем с всеки един от тях. Затова първо бих искала господин Фалкон много накратко да отговори за делото срещу господин Лопес. И също така ще помоля господин Кантон да се върне само на конкретните въпроси, а общия дебат не можем да проведем. Давам думата на господин Фалкон. Вие сте първи. А, съвсем конкретно ще отговоря. Вие споменахте, че когато бъде повдигнат конкретен въпрос на такова заседание, малко по-трудно да се обобщава. Необходимо е въпросите за правата на човека да получат по-ясна формулировка. Е, фашизма отляво, можем да очакваме, че ще поддържа тези права в бъдеще. Има обвинение, че господин Лопес е замесен в е, корупция. Било е направено дарение на една организация с идеална цел – всъщност се оказва, че това никога не е постъпило в съда, тъй като няма никаква съставомерност на извършеното. И говорим за неща, случили се преди 8 години. Никога не са били подведени под отговорност, никога не е имало съдебно заседание ако имаше осъдителна присъда срещу него, е едно, обаче срещу него никога не са повдигани обвинения в съдебно производство. Истината е, че прокуратурата всъщност не е спазила процесуалните изисквания за да бъде заведено дело и след като бъдат повдигнати обвинения, би трябвало е, уличеното лице да получи възможност да възстанови средствата, ако наистина са били присвоени. Това не е случая. Има и други случаи, вече не говоря за случая с господин Лопес. Има и други хора, които участват в предизборната кампания. Те се упражняват всички права и всичко това прилича на един цирк. Върховния съд се произнесъл и той казва, че кандидатите могат да участват в предизборната кампания, но ако бъдат избрани и са, срещу тях има обвинение, няма да могат да си изпълняват задълженията. Това е а, абсурдно. Лицата, които и са били лишени от упражняване на своите права, са публични личности. Може да манипулираме фактите да, и да кажем, че 80% от тези, които не са допуснати за участие, представляват опозицията. Много държавни служители също са били засегните, Eh, Благодаря. Наистина трудна е задачата, която ми е възложена. Ще се опитам да отговоря на повдигнатите въпроси, тъй като не ни остава много време. Най-напред въпроса за Хондурас. Няколко въпроса бяха зададени. Позволете най-напред да поясня, че няма никакво съмнение, че в Хондурас е извършен преврат според общоамериканската система за правата на човека, ако въоръжени отидете в дома на президента и го отведете под заплаха от дулото, то това е преврат. Предвид това, имаше група съдии в защита на демокрацията, които се противопоставиха на преврата джиите и те бяха наказани. Наказанията им са все още в сила. Освен това, в момента е, Общоамериканския съд гледа едно друго дело, но няма да навлизам в подробности. Друг въпрос също бе зададен. Той е свързан с участниците в преврата. Не е водено надлежно следствие. Не разполагаме с достатъчно информация – някои от съпричастните към а, преврата са получили възнаграждение под формата на високи постове в правителството. Има и нещо положително свързано с преврата. За първи път всички членки на Организацията на американските държави е, съгласуваха действията си по отношение на този преврат. Няма да коментирам за действията на различните национални комисии. Не сме свидетели на някакви промени в работата на системата а, за общоамерикански а, права. И ако ще има промени, те трябва да бъдат обмислени много внимателно, те ще отнемат време, тъй като инструментариумът, който е прият, е, вече действа от 50 години и системата е доста сложна. И сега минавам на въпроса за Колумбия. Благодаря на посланника за изразената подкрепа, защо Американската система за закрила на правата на човека. Благодаря и на представителя на мексиканското правителство. По решението, което бе е, взето в рамките на общоамериканската система, подобно на системата в Европа, когато бъдат постановени решения от съд или комисията, то това се прави въз основа на информация, предоставена от засегнатите страни. Ние не, нямаме възможност е, да е, провеждаме собствено разследване и в този случай ставаше дума за това дали пострадалите действително могат да бъдат а, третирани като а, жертви. А, колумбийското правителство реши, че въпросните лица действително са пострадали от посегателства но ако се окаже, че не са били, то тогава въпросът следва да бъде разследван много внимателно, тъй като не може да приемем, че имаме а, лица, които по закон а, са пострадали, а фактически не са такива. Трябва да се удостоверят фактите, но това е информация, която е предоставена от колумбийските власти. Ние смятаме, че е нужна реформа. Каквато и да било реформа на системата, по мое убеждение, трябва да се стреми да разшири достъпа до мерки за защита правни мерки за защита. Ние искаме това, а не ограничаване на правата, уредени в системата. И да ни бъдат вързани ръцете. Минавам сега по въпроса за съответствието и изпълнението, решаващ въпрос. Вече бе казано, че не можем да твърдим, че има пълно съответствие. То не отговаря на очакванията и много често е, става дума за чисто символични мерки. Законодателството е от голямо значение, възможност за защита на правата на жертвите – в някои случаи имаме съответствие, но има много области, в които няма правосъдие и има безнаказаност. Докато това остава така, ще продължава да има нарушения. Трябва да сме в състояние да а, разследваме нарушаването на правата на човека в даден регион и да се осъществява обмяна на информация, например, между европейската система и системата за защита в района на Америките. Има промени сравнено с миналото, но пълното съответствие а, може да бъде постигнато, когато изпълнението на решенията вече няма да зависи от волята на правителството или на държавата. Това, което ни е необходимо е да има национални механизми в съответните страни, които да принуждават правителствата да спазват решенията постановени от съда. В много от държавите в света това не е така. Не е така и в региона. Колумбия, Коста Рика бяха споменати и други държави. И а, мисля, че не можем да дадем добри примери от региона за добре действащи а, национални системи. В а, Мексико а, и в Аржентина съдилищата не приеха а, а, т.е. не приведоха в изпълнение решенията на Общоамериканския съд, но приеха решенията. Така че необходимо е да има национални съдилища, което да гарантират изпълняването на решенията на Общоамериканския съд. Докато това не стане, няма да имаме трайна промяна. Необходимо е да има а, двупосочна размяна на а, мнения размяна на такива мнения от националните системи в Европейския съюз и системите, които действат в а, държавите от региона. И да разчитаме на тези национални системи за изпъл... привеждането в изпълнение на решенията от общоамериканския механизъм. С две думи, необходимо е съгласуваност, сътрудничество, за да може в цял свят да а, бъдат а, защитени правата на човека. Все пак имаме всеобща декларация за правата на човека и такъв вид сътрудничество е от жизнено важно значение. Финансовата подкрепа която бе предложена от Европейската комисия, би била изключително полезна. Има редица държави членки на ЕСЕ, които дават своя принос. Ще посоча Испания. Надяваме се, че това ще продължи Франция, Норвегия, Холандия. Може би забравям някого, моля да ме извините. Много са държавите от Европа, които ни оказват подкрепа. Благодаря. Your... Благодаря, господин Кантон. Благодаря на гостите за изключително ценните изказвания. Те ще дадат възможност на Европейския парламент да събере много идеи, за да прецени какво може да направи в последствие. На обяд научих от вас, че има две държави, за които не сме говорили достатъчно, а те не са ратифицирали Американската конвенция за правата на човека. Това са САЩ и Канада. Постоянно говорим за Латинска Америка, Централна Америка, но не бива да забравяме в двустранните си дебати да се обърнем към тези страни. По време на президента Картер се е мислило по въпроса да се ратифицира тази конвенция, така че нека да видим дали може да стане. Трябва да говорим и с канадското правителство. Благодаря ви отново. Ще бъда неучтива и ще ви кажа довиждане, защото времето ни притиска. Господин Тавареш е тук и той може да получи отговор от ЕСВД. Готов ли е отговора?

Е, Много е шумно тук в залата. Da ist es beim Schmidt. Christine. Okay, now I am little bit more strict. Ще бъда по-стриктна. Моля, онези, които не се интересуват от отговора, да напуснат залата или да седнат. Имате думата. Мерси боку, анабла президент. Благодаря. Действително, въпросът е много важен. Извинявам се, че бях в комисията за отношенията с Израел, затова не можах да дойда да отговоря преди обед на въпроса. Най-важното е да кажем, че от момента, в който видяхме, че се подготвя това законодателство, още когато се обсъждаше, ние влязохме във връзка с нашите колеги в Израел. За нас най-важното в края на краищата е да се направят разграничения между международните задължения, ако искате по Женевския протокол и други разпоредби – и а, е, суверенитета на една страна, както ни отговориха евро, израелските власти, да предприеме, да приеме законодателство, което да я предпази от съответни заплахи. Така че въпросът е много деликатен. Ще следим тази тема и ще ви уведомяваме по всички развитие. Така или иначе се предвижда да има дискусия на тази тема през април или началото на май. И отговора на въпроса на уважаемия господин депутат не е толкова прост. От 2054 година съществува този закон за иммиграцията, който в момента се изменя, става дума за проникване на лица на територията на Израел и този закон съществува паралелно с законодателството за иммигрантите и търсещите убежища, който Израел е, изпълнява по Женевската конвенция. И този закон за сигурността и навлизането в територията на Израел в момента се подсилва. За щастие Израел е член, е подписал Женевската конвенция и всички други всъщност конвенции за човешките права и на възоснова на закона за националната сигурност не можем да кажем, че този закон нарушава Женевската конвенция, но факт е, че трябва да се внимава, защото би могло да се получат сериозни отклонения. И това, което мога да кажа на уважаемия депутат е, че не само сме повдигнали въпроса, но и следим много внимателно да се спазват разпоредбите на съответните конвенции. Thank you. Now, Mr. Благодаря ви, господин Тавареш, имате думата. Благодаря. Ah, au service d'action extérieure, il y a trois que vous... Виждам, че от, три, от четирите въпроса, които ви отправихме, вие отговорихте на три, какво сте направили, влезли сте връзка с израелските власти и така нататък. И по отношение на първият е, въпрос, е, закона за сигурността на европейската държава сам по себе си е, не, не е обект на нашата дискусия. По-скоро ние поставяме под въпрос изпълнението на този закон, който може да наруши Женевската конвенция. И остава един открит въпрос, а именно как ще получаваме сведения за това как се изпълнява закона. Е, Кнесекта на 9 януари взе определени решения, не знам вие наясно ли сте. И ми се иска да разбера, ще ще може ли да се получава възможност да се следи развитието на нещата на място, за да можем да преценим дали се изпълнява това законодателство или не. Разбира се, разбира се, именно това е духа на нашите постъпки, които правим пред изра... израелските власти. Действително не е проблем закона, а начина по който той ще се прилага. Всички европейски страни са подписали Женевската конвенция и точно така е. Може да има изкривяване на интерпретацията, за това ние ще следим как ще се прилага закона. Разбира се, сложен е проблема с това какви данни ще получаваме, а също и как определено лице ще се квалифицира като терорист или не. Но в края на кращата това зависи и от степента на прозрачност на всяка страна. Но най-важното в края на кращата е да се следи да не се нарушава Виенската конвенция и човешките права. Няма да влизам в подробности, защото нямате време, но Проблема за инфилтрация в Израел на лица, които могат да застрашат сигурността, може да има последствия именно за страни, където има лица, които трябва да получат по-голяма закрива по Женевската конвенция. Ние сме непрекъснато наблюдаваме ситуацията, в контакт сме с вас и ще ви даваме сведения. Но в край на кращата нещата не са приключили, така ли? Не, ще ви уведоми. Председателката. Благодаря. Ясно, че този въпрос няма да приключи днес. И така, стигаме до десета точка. Размея на становище по ситуацията правата на човека в Алжир. Ще го направим заедно с делегацията за отношение с държавите от Магреб и Магребския съюз. Господин Панцери е тук като председател на делегацията. Тъй като приехме тази политика в нашата комисия, искаме всеки път да видим какво се случва с някои от държавите в региона. Вие за това, господин Панциери, сте тук доста често, което разбира се е отлично. Разбирам, че и доста работа за вас тъй като има толкова много държави в една делегация. Благодаря ви, че сте сред нас. Всеки път разглеждаме различни държави в нашата комисия. И когато сравняваме случващото се с друг, това, което се случва в други държави, като че ли Алжир не беше в фокуса на вниманието. Имаше в столицата в началото на 2011 година брожения, но тогава насетне като че не сме виждали някакви масови протести. Независимо от това, има доста проблеми с правата на човека. И точно с това ще се занимаем днес. От друга страна забелязваме, че Алжир е, е ратифицирала международни инструменти за защита правата на човека и си сътрудничи с, с Съвета за правата на човека на ООН. Канила е докладчици на ООН, които да наблюдават ситуацията. Казвайки това, разбира се, е хубаво, че през февруари 2011 година бе премахнато извънредното положение, което от 1992 година не бе вдигано. Важно е в нашата подкомисия обаче да разгледаме проблемите, които все още съществуват, нарушенията правата на човека. И така от тази гледна точка сме поканили като експерт господин Рамун изпълнителния комитет на Алжирската лига за защита правата на човека. Господин Панциери, председател на делегацията за отношение с държавите от Магреб и ръководителя а, в СВД, господин Фанти, който отговаря за Магреб. Господин Рамун, имате думата накратко да ни обясните какво случва с правата на човека в Алжир. Merci à vous. Euh, tout d'abord. Благодаря. Първо ще ви представя три организации. Алжирската лига за защита на правата на човека. Ние е, работим и с е, колектива на семействата на изчезнали лица и, е, и представители на публичните власти. Какво можем да кажем? Много двойниствени са ни чувствата, много се радваме, че сме тук пред вас. Но също така изпитваме голяма горчевина от това, че правата на човека в Алжир не се спазват и положението се влушава. Обясненията, които получаваме, в никакъв случай не са убедителни. В два аспекта искам да коментирам. Има е, съответни анализи и искания формулирани от е, нашите организации, които са отправени към Европейския парламент. Е, Първият е коментар е за вдигането на извънредното положение от 2011 година. Това решение не се случи като по чудо или от волята на правителството да се отвори. А, то бе последствие на много големи протести и битка на гражданското общество а, имаше вълнение и то те бяха спонтанни от начало, от 2000 от феврари 2011 година обаче властите започнаха да реагират с много насилие и преследвания. Какво, каква е равносметката в момента? Горе-долу една година е минало след решението за вдигане на извънредното положение. Каква е равносметката? В момента има свобода на сдружение, има свобода да се демонстрира, да се на улицата – Организацията СОС за изчезнали лица е, се среща всяка сряда, настоява за информация, е, за права на семейството на изчезналите, които продължават да бъдат преследвани от тайните служби. Това е, е пример, че всъщност извънредното положение си продължава. Дори става по-лошо. Ние искаме. Ние чуваме от европейските институции коментари в смисъл, че Алжир се отваря. Но аз ще ви докажа с е, примери от е, три закона, които са прияти в е, Израел и вече са в сила. Публикувани са в Държавен вестник. Що се отнася до спазването на Конституцията. Конституционният съвет на Алжир, те, съвета, който трябва да контролира дали е, законите е, съответстват на Конституцията, не функционира от 8 месеца. А някои от членовете на този съвет всъщност са лишени от възможността да упражняват функциите си от една година. Член 39, нека да ви го дам като пример от закона за сдружаване. Там се казва ясно, че асоциация може да бъде лишена от възможност да действа или да бъде разпусната, ако тя действа в разрез или срещу интересите на държавата. Но това е напълно абсурдно и репресивно. Може да си представите, че една асоциация, която има определени цели, е, ще започне да се занимава с е, дейности, които са против интересите на страната. Процедура за création d'association. Avant, Също, е, създаването на асоциации в предишното законодателство, това можеше да стане само с една декларация, примерно 15 души, можеха да подадат пред една административна институция заявление за намерение за съставане на асоциация. Нямаше нужда от регистриране. А в момента а, това съществува като е, изискване и не може да бъде оспорвано. Ето, това са два случая от законодателството за асоциациите, за сдружаване. По отношение на законодателството за политическите парта, партии. А то отразява и общия дух, който цари в страната след е, решението за вдигане на извънредното положение. Там е, политическите партии имат е, задължение да бъдат под егидата на Министерство на вътрешните работи. Министерството в това отношение получава още по-големи правомощия. Тоест, практически има отстъпване от е, демократичния начин на управление на страната. Налага се определени изисквания на политическите партии, които нямат нищо общо с демокрацията. Закона за... L'article 2 de la loi. L'information... За информацията. Член 2. Чете се законодателството. информация се предоставя в съответствие с разпоредбите на Конституцията и законодателството, спазване на националния суверенитет, изискванията на сигурността и отбра... националната отбрана, економическите интереси на страната, задълженията на публичните институции е да информират е, гражданите да се спазва човешкото достоинство и така нататък. Тоест, свободата на журналистите да пишат, да мислят, да извършват разследвания, се подчинява на ред на целия този списък от задължения, което ви изчетох. Тоест, на медиите се вързват ръцете от службите за разузнаване и вътрешни и секретните служби. Международните НПО също имат задължения да се афишират и да спазват съответните задължения. Смятате ли в такъв е, смисъл, че правителството дава възможност е, някои от е, тези неща да бъдат договаряни? Това е абсолютно невъзможно. Всичко се решава извън демократичните институции. Политическата полиция получава извънредни правомощия свързани и с досиетата на изчезналите лица. Срещу техните семейства се упражнява шантаж. Се прати курант в Algérie. На моменти дори, и то е съвсем често се случва, от тях се искат парични суми, за да получат информация. За отношенията между Алжир и Европейския съюз много съжаляваме, че няма ясна позиция по отношение на е, човешките права в Алжир. И като се има предвид какво е, изживяват е, организациите на гражданското общество там е, и след арабската пролет, Би следвало, както заявиха немалко служители на Европейския съюз, би следвало да се от... вземат предвид какво се случва там и да се формулира една ясна позиция по отношение на Средиземноморския район и страните от Магреба. Тази нова политика в взаимоотношенията между Алжир и Европейския съюз не следва да се ограничава само с економически взаимоотношения. Трябва да има признание на автономното гражданско общество в Алжир. И в такъв контекст волята изразена от Алжир да засилят е, взаимоотношенията си с Европейския съюз е изключително важен елемент от тези взаимоотношения. Защо? Защото всичко това, което ви изброихме до тук, показва, че в парламентарните избори ще се вземат исторически важни решения. Как ще се развият нещата? Ще има ли гаранция за свободата? Всички, този, целият този процес на организация се диктува от столицата. И вие трябва да сте наясно, че положението на обществото се влушава. Трябва да има дебат в присъствието на госпожа Аштън в най-скоро време. И позицията, декларациите, направени от Европейския съюз, трябва да бъдат изключително ясни и точни. Благодаря. Uh, concrete, um, Благодаря за конкретните предложения и за това, че отново подчертахте пред нас ужаса на многото изчезнали още от времената на гражданската война. Но времето минава и такива въпроси често се забравят. Благодаря, че подобно на хората в Алжир и вие, заедно с майките, сестрите и семействата на тези лица, искате да разберете какво се е случило с тях. Сега ще дам думата на господин Фанти от СВД, за да видим какво прави службата по този въпрос. Не е толкова важно какво е ратифицирал Алжир. Мисля, че те не са подписали конвенцията за изчезналите лица, защото тя е нова. Може ли да кажете Какви разговори водите с Алжир по този въпрос? Господин Фанти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте да говорим за отношенията между е, Европейския съюз и Алжир. Внимателно изслушваме представителите на гражданското общество и следим внимателно случващото се в страната. Опитваме се да водим редовен диалог с тях. Последното, което се е случило, може да бъде разделено на три. Първо, една покана, която бе изпратена на Европейския съюз като да изпрати мисия за наблюдение на изборите през май 2012 година. Там ще се наблюдават изборите. Една предварителна мисия ще отиде на 31 януари в страната. Тя трябва да провери какво се случва преди изборите. Това е рутинна мисия. Всеки път, когато получим покана да наблюдаваме избори, изпращаме предварителна мисия която да проучи страната. Има политическа воля за това. Госпожа Аштън отговори на поканата незабавно и се надяваме, че Европейския съюз ще може да изпрати мисия. Още нещо, което искам да изпратя от 2011 година имаме е, подкомисия за политически диалог, сигурност и права на човека с Алжир. Първото заседание беше през 2011 година и смятаме, че от тогава насетне има голям напредък. Сега имаме един институционален а, форум, на който бихме могли да разискваме проблемите с правата на човека, законодателните промени, както и всички други свързани въпроси, а, с върховенството на закона и управлението. Ще се възползваме максимално с този инструмент, за да имаме добър диалог с Алжир. Това отива отвъд и над формалните, официалните контакти, които поддържаме с правителството. Третият елемент е, е едно скорошно решение на Алжир да се присъедини към политиката за добросъседство на ЕС. Решихме да започнем диалог по този въпрос и да съставим един план за действие по тази политика. Това е изключително важен аспект за нас, защото един план за действие ще ни даде възможност системата да бъде пряко свързана и с поразумението за асоцииране Върховенството на закона ще бъде е, на първо място, заедно с правата на човека. Имахме предварително заседание с алжирските власти и постигнахме съгласие да продължим с диалога, за да може да се разработи този план за действие. След като бе ревизирана през 2011 година европейската политика за добросъседство, искахме да имаме един по-фокусиран подход. За това ще заложим съвсем конкретни и ясни цели. Най-вероятно ще има и показатели за изпълнение. По този начин ще можем да имаме по-осезаем диалог по въпроса. Както споменах, смятаме, че диалогът с гражданското общество е изключително важен. Силно се надяваме, че гражданското общество ще се включи и ще бъде за един такъв план за действие. Ние ще провеждаме консултации с неправителствения сектор. Мисля, че това е всичко, което мога да кажа, но с удоволствие ще отговоря на всякакви въпроси, които могат да ми бъдат зададени. Благодаря сега господин Панциери от а, делегацията за Магреб. Благодаря, госпожо председател. По принцип нямам никакви съмнения, че Алжир днес среща различни проблеми. Тя в момента живее в една ситуация на конфликти. От една страна те се представят доста добре, що се отнася до правата на човека. От друга страна обаче липсва и последователност да се насърчават законодателни процеси, които биха могли да отговарят на желанието на страната да изпълнява ратифицираните от нея международни документи. За това трябва да бъдем твърди и винаги да заявяваме, че това е една страна, която трябва да претърпи е, много по-силни демократични процеси на промяна, които дадат възможност за политически плурализъм, за възможност за асоцииране и сдружаване, за политически свободи и колективни общи свободи. Всичко това би трябвало да бъде вложено при е, изграждането на новите отношения между ЕС и Алжир, особено в е, европейската политика за добросъседски отношения. Е, трябва, разбира се, да подходим правилно към страната не може чисто и просто економически да се подхожда към тази страна, защото това е една страна, която има милиарди долари, които идват от енергийните ресурси, които тя продава на много страни. Така че там трябва да се работи по друг план, като например едно споразумение за асоцииране, план за действие и трябва да бъдем съвсем ясни а, по този въпрос. Тоест, правата на човека трябва да бъдат много по-силно застъпени в нашите дебати. Всичко това винаги се опитваме да повтаряме във всичките си срещи. Наскоро пак имахме в столицата срещи, където изразихме типични позиции за Европейския парламент, а те са, че искаме едно тясно и широко сътрудничество с колегите и с гражданското общество, защото за нас това е една основна тема. И накрая, искам да бъда съвсем ясен, по въпроса за наблюдението на изборите. И то искам да бъда ясен пред господин Рамун, както и пред доктор Франти. Ние поискахме наблюдение на мисиите. Нашата делегация, делегация за отношенията с Магреб, поиска да се организира такава мисия. Защо? Искахме да избегнем нещо, което смятам за грешно. Той идва от предишни години, когато е имало избори и в миналото са участвали различни европейски парламентаристи под различни форми, примерно приятели на Алжир, приятели на това, приятели на това. И по този начин, като че ли слагат един печат Европейски парламент на тези избори, а такова нещо няма. Ако ще се слага печат на нещо и то ще бъде потвърждавано, то трябва да бъде направено официално и да бъде ратифицирано от целия парламент. Това го казвам на всички онези, които не искат да има наблюдение на мислито официално, защото не са гарантирани гарантирани е, правата на човека. На Европейската комисия пък ще кажа нещо съвсем простичко. Направете такава предварителна мисия, но нашия модел вече е изпробван, когато наблюдавахме изборите в Тунис. Тоест, трябва да има равни условия и равни възможности и пълна прозрачност. И след това да наблюдаваме изборите из цялата страна, из цял Алжир. За да стане ясно, че ние сериозно наблюдаваме тези избори и искаме напълно да се спазват правилата на играта. Ако това го няма, на базата на срещата, които ще се проведат в бъдеще, то тогава пак ясно и публично трябва да се заяви, че Европейския съюз няма да участва, защото няма необходимите условия. И трябва да бъдем твърди и ясни а, в това, за да ни имат доверие, а, и за да кажем съвсем ясно, че сме там, за да кажем мнението си, а не просто да подписваме нещо, което някой се опитва да ни подпъхне на бюрото. А, държа много на това. Thank you, Mr. Благодаря, господин Панциери, за изказването за изборите. Вие споменахте, че бъдещето споразумение с Алжир, правата на човека, правото на свобода трябва да заемат по-видимо място. Това ни вдъхва надежда. В списъка госпожа Ромеро е следваща. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Рамон за актуалната информация, която ни предостави. Положението в Алжир в момента според Европейския парламент е много трудно. Трудно ни е да преценим какво е точно се случва там в Алжир. Ще бъдат проведени избори. В същото време липсва демократичен консенсус по отношение на законите които уреждат изборите. Министерството на вътрешните ли работи свиква тези избори и освен това в изборния закон има някои членове, които се тълкуват като репресивни. Положението в Алжир скорено се различава от това в Тунис. Според мен, ние не бива да забравяме този факт. Когато правим оценка на положението, не може да има същинска демокрация, ако властта не се предава по мирен път. Знаем, че има ислямистка партия, която е възбрана от правителството защото изглежда, че тя ще обере гласовете, които правителството ще загуби. Но в крайна сметка, в какво положение се намира алжирския народ и пред какво сме изправени ние тук в Европейския парламент? Ние нямаме с кого да общуваме като представители на алжирското общество и алжирския парламент. Едно е да си част от гражданското общество, друго е да представляваш политическа партия, която е част от официалната опозиция. А, нямаме насрещна страна политическа партия, която да а, въплащава демократичните въжделения на Алжир. Нямаме подходящ контрагент на среща си. И по тази причина не можем да водим диалог и не сме в състояние да предприемаме действия спрямо алжирската опозиция. Ние можем да подкрепим демократичната опозиция, но не можем да свършим нейната работа да иземем нейните функции. Алжирската опозиция трябва сама да се организира. Необходимо е да има някакво народно движение. Едва тогава ние бихме могли да окажем подкрепа. Но за момента няма такава народна воля и ясно заявено желание за подкрепа. Има членове в закона, законите, които ограничават определени права. В Алжир този вид разпоредби би трябвало да бъдат отменени, за да настъпи истинска демокрация – когато бъде заявено това, когато някой а, протестира срещу а, това, ние бихме могли тогава да се намесим и да кажем, че изборите не отговарят на изискванията и на очакванията за мирно предаване на властта. Комисията. Е, има възможност да се намеси, има подкомисия за правата на човека, но коя е насрещната страна, с която ние да осъществим обмен? Алжирските власти потиска демокрацията, ние трябва да подкрепим демокрацията и подкомисията следва да има ясна позиция за това как да се намеси. В противен случай всичко е на празно. Благодаря, госпожа Ромеро. Сега самата ще задам въпрос. Господин Фанти имам въпрос към вас. Господин Рамон описа множество случаи в които защитниците на правата на човека нямат право да сдружаване. Също така има близки на изчезнали лица, които не получават информация за тях. Това са все въпроси свързани с защитниците на правата на човек. Политиката на службата за външна дейност изисква да има лице за контакт в сферата на защитниците на правата на човека. На първо място, бихте ли ни казали дали делегацията за Алжир има такова лице за контакт и доколко Наситени са тези контакти и доколко се следи работата на защитниците на правата на човека, доколкото разбирам, като имаме предвид репресивността, е трудно там да се поддържа дейността на един защитник, защото има физически посегателства на такива лица, има много случаи на упражнено насилие, преди години много лица са изчезнали и а, съществуват страхове в обществото там. Затова моля да ни кажете доколко интензивно се работи а, по закрилата на защитниците на правата на човека. Някой друг има ли въпроси? Не. И затова ще дам думата на господин Фанти и след това ще ви дам думата и на вас. Donc, euh, en ce qui concerne votre question. Благодаря. Що се отнася до вашия въпрос, още нямаме местна стратегия за ЖИР за защита на човешките права. Както знаете, изготвянето на тази стратегия е плод на съвместните усилия на всички заинтересовани страни, които присъстват там на място. И за това ние е, се опитваме да се впишем в тези усилия. За момента, разбира се, следим как се спазват човешките права, но това се прави през делегацията на Европейския съюз. Съставането на една местна стратегия е част от други стъпки, които следва да предприемем за сближаване с Алжир и то в дискусии по темата. Нека да поясня някои моменти от изказването на госпожа Ромеро, свързано с политическия диалог и вашата комисия. Във всички случаи, с всички страни партньори, се създават комитети с споразумение, между двете страни и с представители на правителството. И ние присъстваме на тези е, комитети или комисии, за да можем да водим именно с правителството диалога за управление и за спазване на човешките права. Като разбира се, това не възпрепятства Европейския съюз посредством делегациите си или други е, начини тук в, Ис... в Брюксел да провежда диалог с гражданското общество, но в е, неофициален формат. Thank you. At last, uh, make, uh, one... Благодаря. Ако мога да направя един uh, коментар, uh, този uh, първата стъпка по диалога за човешките права в Алжир, ние го, я проведохме тук при закрити врата. Нека да поясня. Но правилно ли ви разбирам, че в е, делегацията на Европейския съюз в Алжир няма конкретно лице, което да работи по тематиката за човешките права? Според мен е изключително още много отдавна сме поставили искането да има един човек, едно лице, което да се занимава с тази материя. Отговорът е има. Има съветник, който се занимава с тази материя – но отговорът ми беше, че нямаме формулирана местна стратегия. Разбира се, има лице, което работи по тези е, тематика. Добре, това е много добре и се надяваме, че гражданското общество и защитниците на човешките права в Алжир получават подкрепа от е, съответното лице в е, делегацията на ЕСА, когато това е необходимо. Господин Рамон, имате ли нещо да добавите? Аз благодаря за изказванията и много се радвам. Защо? Защото тук се направиха констатации от тримата оратори от които стана ясно, че Алжир е подписал всички международни конвенции и пактове. Господин Панзани каза това. Но факт е, че приетите текстове от закона не отговарят на съответните конвенции. Много се радвам да чуя това от вас. Второ, що се отнася до делегацията. Всеки път се изненадваме обаче от е, отношението на делегацията към някои организации на защитници на човешките права. Примерно организацията СОС Изчезнали лица никога не е била канена от е, делегацията. При нас съществува система, в която режимът веднага създава альтернативна организация на организация на гражданското общество. Примерно, един синдикат, който възниква спонтанно, веднага правителството създава съответен, за да може първият да изчезне. Това е редовна политика. И вие контактувате вероятно с този тип организации. Трето, от 90-те е, е, години е, действително има визити, но ние се чувстваме напълно изолирани. Никога не сме усетили подкрепа гражданското общество, опозицията непрекъснато повдига въпроси, проблемни въпроси пред международната общност. Девет пъти са се провели избори от 1991 година. Всяка година практически имаше избори за правителство, за парламент, отново правителство, отново парламент и така нататък. И този е, процес, мислите ли, че даде възможност страната да се демократизира? Не. Седем президента бяха избрани, но Конституцията, примерно, не защитава е, президента. Един бе е, уволнен, един си даде оставката, един бе убит. Сега последния, както се вижда, ще си остане президент до животно. Е, как функционира тази система? Тя функционира извън демократичния ред. Тя не може да се развива и не се отваря. А позицията на европейците и на правителствата и на институциите е, показва една промяна. Това съвсем не е лошо. В край на краищата време е да се поставят и въпросите за човешките права в срещите между Европейския съюз и страните по политиката на добро съседство. Това е добре. В Магреб, в страните от Магреб се извърши революция и действително е време и вие да извършите своята революция. So, um, thank you, Mr. Ram... Много ви благодаря, господин Рамон. I think this, um, your observation that the EU delegation has contact... Вие казахте, че нашата делегация се свързва само с някои неправителствени организации. Отбелязахме казаното от вас. Не става дума само за Алжир. Трябва винаги да внимаваме кои са истинските и кои не. Истинските неправителствени организации. В Европейския парламент, доколкото аз знам, преди 6 години, аз съм нова, но така разбрах, че преди 6 години господин Панциери е била последната резолюция по ситуацията в Алжир. Така че трябва да видим защо И има ли някакъв смисъл да приемем такава резолюция, за да се подсили правоприлагането? Е, наблюдението на мисията е нещо друго. Това е друг въпрос. Е, трябва да вземем това предвид и да видим как е, можем най-добре да ви помогнем. Господин Фанти искаше да каже нещо за неправителствените организации. Благодаря. Искам две конкретни неща да кажа. Отбелязвам неудовлетворението на господина от контактите ни с гражданското общество. Аз не споделям неговото становище. Не мисля, че нашата делегация отказва да се среща с активисти на гражданското общество. Особено, що се отнася до СОС Диспарю, Наистина имаше едно заседание с нашия политически съветник и другия колега и още преди заседанието на подкомисия на правата на човека бе поканен да дойде той, но той не успя. Отбелязах го, ще говоря с колегите и ще им кажа, че всички вие очаквате по-силни контакти. Слушайки представители на гражданското общество, трябва да кажа, че не съм казал, че законодателството на Алжир не отговаря на международните споразумения. И искам това да бъде записано в а, протокола. Комука, доктор Фанти, пер кванто... Господин Фанти, доколкото разбирам, трябва да се работи по-добре в делегацията. Нали така? Сега те, трябва да намерите начини. Но би било по-уместно наистина да работим по-добре. И накрая. Вярно е, че последната резолюция, която сме приели, е преди много години. Както казах и на тях, отношенията с Алжир между парламентарен а, смисъл бяха блокирани 2005 и ние съвсем наскоро ги подновихме. А, и това е много полезно. Трябва да поговорим наистина дали е възможно една резолюция да бъде написана, защото всичко зависи от текста на резолюцията, нали? И можем да кажем, че искаме да помогнем на Алжир в процеса на реформи и искаме съответни етапи да бъдат преминати с съответни крайни срокове за постигане на някакви цели. Но наистина това е една идея, по която може да се работи. Благодаря. Благодаря ви за участието. Благодаря за приноса по темата Алжир. Обедена съм, господин Панцери. че ще следите случващото се и в другите държави Съсредоточихме се върху Алжир, но не знам дали при последните издания пак се е говорил за това, така че и на други места тече такъв дебат, но и в нашата комисия ще видим какво може да се направи с една резолюция в бъдеще. И така, това е края на заседанието. Точка разни. Има ли желащи да вземат думата? Няма. Трябва да съобща само следващото ни заседание. На 9 февруари ще бъде то. Благодаря.